La seduta е ripresa. Подновявам заседанието. Преди всичко едно съобщение искам да направя в изпълнение на едно решение на Италианския съд, е, касационния съд, е, по време на своето заседание на 6 юли 2011, юни 2011 година обяви за избран от листата на Пополо де Либерта в избирателен район Южна Италия Джузепе Гаргани, който ще замесва Джовани Колино, чето място всъщност трябва да бъде смятано минус, що се отнася до северния район. От 6 юни 2011 година всъщност влиза в сила това решение. Добре дошъл, колега. Протоколът от заседанието вчера, както и текстовете са раздадени. Ако няма никакви наблюдения, протоколът е прият. Лордине дел джорно, река ОРА. Дневния ред. Започваме с декларация на съвета и комисията по унгарската конституция в нейната преразгледана форма. Преди всичко, пред... на първо място, извинете, ще дам думата на представителя на съвета, министър Георги. Госпожо председател, почитаеми депутати, договорът не предостави на съвета никакви правомощия да се занимава с конституциите на